допринесе за трансформиране на пазара за потребление на по-енергийно ефикасни уреди. Дори в момента по-голямата част от уредите са А+, или А++. А, изискванията за А класа трябва да бъдат мал... клас, извинете, трябва да бъдат малко по-високи. според мен вече. Не бива също така да забравяме, че този етикет е изключително важен метод за предаване на съобщения между производителя и продавача. Защото ако сега пише А, повечето заинтересовани го разбират. И това е една добра отправна точка продавачите, за да обясняват плюсовете на определените продукти на потребителя. Потребителя може да вярва на този етикет, дава лесна възможност за сравнение и е напълно разбираем. Това, което ни притеснява, е един бъдещ разговор в един магазин може да бъде доста объркващ, ако изберем предложението на комисията, защото това ще означава, че различните продукти ще имат различни горни етикети. Ако един потребител каже, аз искам нов хладилник, нова пералня, нова съдомиялна, какво ще ми препоръчате и тогава продавача трябва да каже, ако е важно за вас да бъде енергийно ефективен, то тогава трябва да изберете А-40 или пък А-60 за еди коя си марка, или пък А-20 за пералнята, за С или А-40 за е следващия модел. Тоест не е ясно какво трябва да търси потребителя, когато отиде в магазина, защото вече ще е забравил какво трябва да търси, след като му се изборят толкова много цифри. Ако влезе потребителя в един магазин, това ще означава добре дошъл в лабиринта, защото вече потребителя няма да знае как да намери съответния продукт. Това ни безпокои, защото всички сме съгласни, че трябва да увеличим търсенето за най-енергийно ефективните продукти и производителите в крайна сметка трябва да си получат печалбата. Ако един потребител не може лесно да намери най-добрия продукт, това няма да се случи. Често се казва, че скалата А до Г е един преходен период, а това много трудно ще го обясним на потребителите. Една такава отворена скала наистина ще доведе до един постоянен период на преход, защото няма да е ясно за потребителя а, кой етикет към какво ще се отнася, ще се променят в зависимост от съответните марки. А, във всеки един момент с нов етикет може да се появи един по-енергийно ефективен продукт. Освен това, много често се говори за това дали имаме нужда от повече от 7 класа за енергийния етикет, защото различни заинтересовани страни казват, трябва да добавяме нови а, класи а, отвъд тези, които имаме в момента. А има такива, които казват, че не е необходимо, защото ако вземем предвид че екодизайна няма да бъде използван вече, извинете, че няма да се използват вече продукти, които не отговарят на екологичните изисквания, то тогава ще има по-добро разпределение. И тази скала А до Г, ако тя е затворена, ще бъде много по-добра за потребителя. Няколко пъти вече чухме как може да разрешим периода, е, проблема с преходния период и ще го разбират ли потребителите. Трябва да кажа, че по-настоящем не можем да коментираме проучването на Европейската комисия, защото още не сме разгледали суровите данни. Има неразрешени въпроси, но от предходни а, изследвания установяваме, че изследването на комисията не потвърждава неща, които са открити преди при подобни изследвания. В Австралия също трябваше да направят едно преразглеждане на всички техни етикети. Те направиха проучване сред потребителите и установиха, че е много лесно да комуникират със своите потребители и че потребителите разбират рисковото скалиране на продуктите. Има още едно проучване, което казва, че ако се добавят други данни на етикета, потребителите ще го разберат. Така че ние искаме да се запази скалата А до G или до G и горе да бъде записан периода на валидност, така че потребителите да са сигурни за коя година, кой етикет. Както го спомена по димата, има едно проучване на Сан Гален, за А-20%, сравнен с А до Г. Това, което е интересно тук е, че потребителите имат по-голямо желание да инвестират в високо енергийно ефективни уреди, дори да са много по-скъпи, ако се основават на скалата АГ, отколкото ако трябва да се основават на скалата А-20. И а, потребителите не виждат разлика между А-40 и А-20 като клас. Австралийското проучване, отново ще цитирам, трябва да кажа, че потребителите в Австралия предпочитат обратна скала, отколкото скала, която расте нагоре, защото след известно време нещата абсолютно им се объркват и не могат лесно да се оправят. Много често потребителите само няколко секунди поглеждат етикета и се опитват да вземат решение за покупка. Колкото по-трудно се чете етикета, толкова по-малко смислен е той. Освен това, мисля, че всички сте съгласни, че имаме нужда от бързо решение, защото нещата са стагнирани в момента по отношение на енергийната ефективност на уредите, тъй като трябва да разработим нови мерки за екодизайна. И ние бихме приветствали едно решение по този етикет, който да бъде взето в кратки срокове. Както показват някои проучвания, повечето клиенти предпочитат скалата АГ, затова я предпочитаме и ние и предпочитаме освен това да се споменава в рамковата директива думата систематично и систематично да споменава скалата АГ. Ам, що се отнася до хладилниците, а минус 40 бе решено да се използва, но трябва да направим така, че да няма различни етикети на пазара, да има синхронизация и Искаме за всички продукти да се използва скалата А до Г. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Колегата Нина Клемола също, тя седи отляво на госпожа Подимата, тя също може да отговаря на ваши въпроси. Благодаря. Благодаря. Благодаря за това ясно изказване явно се изразяват различни мнения. Поканихме също госпожа Хоп. на която давам веднага думата. And, um... Добро утро на всички. Благодаря на госпожа Подимата и на вашата комисия за възможността да говоря пред вас от името на неправителствените организации за околната среда. Казвам се Ерика Хоп. Работя за една асоциация, която отговаря за, членове, за 350 членове. Ще говоря от името на моите колеги от WWF. Както казаха колегите преди мен, трябва да не забравяме защо имаме нужда от това. Всички цели, економически, социални и екологични, са свързани с търсенето на енергия и това от своя страна води до търсенето на уреди и ние трябва да отговаряме на а, това потребление. Ние трябва да преразгледаме етикетите, а също така и а, система на преглед, система на преразглеждане на всеки 3 години, за да видим наистина дали системите работят и а, дали пазара се стимулира да предоставя възможно най-ефективни продукти. Как да направим това? Нашите неправителствени организации винаги са споделяли мнението на потребителските асоциации на парламента, е най-логичният начин е да се преразглежда тази система от А до Г редовно. И както казаха много хора, такъв подход е бил подкрепен от много проучвания, например от проучването в Сент Гален. След минутка ще се върна към този въпрос отново. Но преди това бих искал отново да потвърдя е, че тази система е много важна, защото веднага показва кога продуктът е лош. В друг случай оценката ще бъде много дискриминаторна. А система, която позволява дори на лоши продукти да звучат като класа А, подлъгва потребителите, че те купуват нещо, което е природосъобразно, докато то всъщност е не е. И това всъщност е едно зелено подвеждане на хората, така да се каже. Това е подвеждаща информация. Но всъщност дали лоша система ще доведе до загуба на работни места, всъщност не знам, ние никога не сме били способни да докажем такова нещо. Сега ще погледнем проучването на комисията. Както показаха презентациите на колегите, преходният период между два етикета наистина ни поставя пред определени трудности. Това се вижда от факта, че който и от трите етикета да се избере, Разбирането беше по-малко от 50%. Ние, разбира се, винаги сме били наясно, че това ще е проблем и сме изненадани, че комисията не е отделила повече време да види как да реши този проблем. Но ние се опитваме да работим с всички страни, за да намерим решение на проблема. Отново ще кажа, че нито един от трите вида етикети не постигна добро разбиране през преходния период. Но ако се върнем обратно към слайдовете, Разбира се, имахме този период на валидиране на етикетите, но си спомняте колко малък беше този период и колко отделен от останалите типове данни. Имаше а, среща на заинтересованите лица и всъщност нашите ключови точки бяха, че този валидационен период трябва да бъде напечатан с големи букви на външния етикет. И а, разбира се, очевидно тези коментари са били взети предвид. Също така забелязвате, че преходният период се отнася до категорията А++, която е една много рядка класа. Така или иначе, според мен, става въпрос и за справедливостта на разпределението на класите. Трябва да отделим малко повече внимание и върху преходния период, защото тук ми се струва, че има голяма доза пристрастност. Преходният период между етикетите винаги ще продължава няколко месеца, така че това ще представлява около 10% от жизнения цикъл на самите етикети. Това означава, че непрекъснато а, някои етикети ще бъдат в преходен период и потребителите ще се объркват при своя избор на пазара. Също така трябва да разгледаме изчерпателността на етикетите, информацията, която те съдържат. Някои етикети наистина представят информацията по-добре, отколкото други, така че твърдението на комисията, че един от трите етикета е най-труден за разбиране, е погрешно. Това поне е моето разбиране. Друг въпрос е популярността на етикетите, които се използват. Мога да кажа, че от начина по който беше представен тези етикет не става ясно а, за потребителите а, кой етикет предпочитат или пък кой продукт. А също така и при сравняването на продуктите, на продуктите, които получават класа А, А+, А-40, А-20. Разбира се, такъв тип класификация е много вълнуващ, защото е по разделен, но всъщност не става ясно, като че ли каква точна информация се държа в този етикет. За съжаление обаче в проучването не бяха взети слабостите на, на етикета, а именно потребителите не знаят кой е най-върховия клас. Те не са наясно кой е най-високия клас. Да речем, ако вземем етикета с категория C, знам, че а, има две класи, които са по-нагоре. Но ако взема етикет с класа А+, не мога да разбера дали има класи, дали има продукти, които принадлежат към по-високи класи. Затова, ако искаме да поощряваме потребителите да купуват продукти, които са най-енергийно ефективни, нашето съобщение към тях трябва да бъде пределно ясно. Така че това не е много добра идея, когато слагаме класи А на продуктите, а пак над тях има и други категории продукти, които са по-енергийно ефективни. Това е объркващо и а, някои реакции към проучването на комисията с предварителните резултати. Ние всъщност трябва да разгледаме тези резултати много внимателно и а, трябва отново да преразгледаме скалата, която се използва на етикетите. И нещо последно, което е много важно за околната среда и неправителствените организации, е, че не можем да оставим този дебат да спира процеса на екодизайн, на разработване на екологични продукти. Енергийните етикети са насочващи, насочващи а, за това какви продукти да изберат потребителите, но а, това не трябва да ни пречи да се отървем от най-лошите продукти, най-неенергийно ефективните продукти. И Държавите членки и Европейските комисия решиха а, да отложат всички решения по екодизайн, докато не се реши а, въпросът с етикетите, а, като тук става въпрос за а, бойлерите и климатиците, които са а, продукти, които гълтат най-много енергия. и се надяваме да успеем да постигнем целите до 2020 година, да се намали консумацията на енергия, както и въглеродните емисии, така че много ви моля да продължите да работите ефективно по този процес екодизайн. И така, само за да заключа, да подчертая някои неща. На първо място, за да постигнем нашите цели, ние се нуждаем от иновации и използване на новаторските продукти. В този случай енергийният етикет играе много важна роля. Второ, потребителите трябва да получават много ясно съобщение за това, кои са най-добрите продукти. И наистина ние изпитваме съмнение, че отворената скала може да постигне това. Особено в този случай, в който комисията не провери как реагират потребителите на това. И на последно място, този, тази криза с етикетите не трябва да пречи на процеса на екодизайн. Благодаря ви много. Благодаря. Чухме различните становища, различните позиции. Мисля, че сега вече можем да обсъдим всичко това. Сега имаме възможност да заемем позиция или да зададем въпроси. Всички, които се изказаха, ни потвърдиха, че трябва бързо да преминем към някакъв преход. Това е общото между всички позиции. И второ, имаме нужда от етикет, който да допринесе за бързите и правилни решения на потребителите при закупуването на уреди. Сега вече въпросът е как да успеем да направим това и явно при решението на начините има различия, така че дебатът е открит. Ако сте съгласни, ще дам думата на шведското председателство, ако желаят да се изкажат от името на съвета. Не, те не искат да се изказват. Добре. Скоро ще е, се проведат тристранните срещи, но първо ще дам думата на господин Презина, който иска да се изкаже първи. Благодаря ви, господин председателю, за това, че организирахте това изслушване. Получихме много нова информация във връзка с е, скалите Всъщност има две възможности затворена скала и отворена скала. Затворената скала АГ беше добра система, когато започнахме. И според мен, след като чух различните мнения, е, че е, съм по-склонен да приемем отворената скала А+. Последната причина. Не знам кой от вас е купувал наскоро домакински уред с подобен етикет. Аз го направих и съответно имам опит. Всички стоки, които се намират в магазините, са уреди с етикет А. Така че единствената разлика ще се появи, ако въведем една отворена скала нагоре. Господин Факьони говори за тези нови продукти, които са представени на изложението в Берлин. може да се дискутира с продавачите за евентуалните етикети А минус, но според мен той е объркващ. А що се отнася до затворената скала, бих казал, че там наименованието е А. Но какво това представлява спрямо новите продукти, които сега излизат на изложението? минус 50, например, би било правилното описание. Че на тях трябва да им се дава етикет А плюс или А плюс плюс. И тъмния, тъмнозеления цвят би бил подходящия цвят в случая – Очуден съм, когато чувам, че зелените и неправителствените организации, които така силно защитават опазването на околната среда, не гледат положително на тази скала А+, и на, това, на тази категория А+. Аз намирам, че това е по-еколосообразно и че е по-разбираемо от потребителите – Във всеки случай предпочитаме е, скалата А+. Сега госпожа Хол. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Аз съм разочарована от това проучване на комисията. Дълбоко съм разочарована. Защото смятам, че това е един опит да се замаже политиката, която стои зад това проучване. Политическото решение на депутатите беше много ясно. Основният въпрос е дали искаме преразглеждане, близко преразглеждане. И гласуването на депутатите в парламента показа ясно, че ние искаме преразглеждане на, на скалата. А ние го искаме, защото всъщност въпросът е дали ние искаме хората да знаят дали определен продукт е природосъобразен или не, е нещо относително. Защото нещо, което е добро днес, може би няма да е добро след 5 години в сравнение с други продукти, които са на пазара. Дали ще... Ние трябва да приемем дали нещо, което е добро или лошо за природата, е относителен термин. Индустрията може и да не приеме това. А всъщност е, комисията, какво е направила комисията в случая, е да попитат индустрията, а индустрията не иска преразглеждане на тази скала. За нас обаче това е абсолютно важно, за да можем да извлечем максималната полза от схемата с етикетирането. Основният проблем с това проучване е, че задава погрешните въпроси. Има много въпроси, на които не може да се отговори. Например, за преразглеждането на скалата или а, как датата може да се сложи с а, много по-големи букви, или да речем да а, подчертаем а, истинската консумация, да посочим тази информация на етикета. Защото да речем, етикетът може да бъде а, би, бе а, енергията да бъде по-различна, отколкото стандарта. Така че нямаше ги тези въпроси в проучването, въпроси, на които биха могли да отговорят, да речем, потребителите. Също така смятам, че и за мен това беше много изненадващо или пък, да речем, може би не толкова изненадващо, но трябва да забележим контраста между резултатите от това проучване и резултатите от националните проучвания. При националните проучвания а, е бил намерен много по-пряк начин да се открие онова, което най-лесно се разбира от потребителите. Тук въпросът в това проучване е насочен само към потребителите, които са разбрали модела, пред който са били изправени. Така че хората, които не са разбрали модела, не отговарят на следващите въпроси. Що за проучване е това? И ние като политици разбираме много добре, защото ще имаме проблем, ако не разбираме, че всъщност хората се нуждаят от много ясно, от много просто съобщение. Този европейски етикет е един глобален стандарт и е той е абсолютно важен за световната ефективност, за световната енергийна ефективност. Много важно е да имаме наистина един прост, ясен етикет. И ние рискуваме целия напредък, като задаваме жалони за световните продукти, ако объркаме етикетирането. Просто искам да изразя своето разочарование, че проучването е направено по този конкретен начин и не отчита основните политически решения, които бяха взети. Благодаря много. Колега Суза Вакна. Суза Вакна. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на авторите на тези презентации, които бяха твърде подробни и ми позволиха да се запозная с всички аспекти на този дебат. Искам да се извиня пред ораторите и пред депутатите, защото ще задам съвсем простички въпроси. Аз съм нов депутат и всъщност не познавам историята на този проект. Бих искал да знам каква свобода на действие имат държавите членки, за да регламентират този, тази област. И колкото по-малко свобода се дават на отделните държави и членки, толкова по-добре е според мен. Но аз искам да знам точно как стоят нещата. Може ли да ми се отговори ясно и кратко? Един от отговорите е да има регламент и да няма никаква свобода за държавите членки. Господин Лангер. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, въпроса, който трябва да си задаваме е следния. Защо искаме открита скала? Според мен има една единствена причина. Причината е следната. Индустрията иска да избегне появата на червени или жълти продукти. Знаем, че почти всички уреди днес са в зелените категории. Значи А++ плюс плюс или А-20 или А-40, така иначе стоката винаги е зелена. При това положение цялата скала вече няма смисъл, защото е, съответно всички стоки се считат за зелени. Така че според мен просто няма друг избор, трябва да преразгледаме тази скала, за да бъде тя ефективна, за да могат действително да се различават е, е, показателите на всички уреди. Трябва да има уреди, които да са червени, жълти и зелени. И трябва това да бъде ясно показано. И сега към комисията. Не знам, не познавам всички подробности на вашето изследване, но ако питате потребителя какъв етикет искате, не мисля, че потребителя ще каже така или иначе искам всички продукти да бъдат зелени, защото това е безсмислено. Мисля, че трябва да проявим смелост да пуснем нова система. Естествено, че това ще има последствия върху възприетата политика от страна на индустрията. Е, индустрията винаги ще предприема мерки за пускането на пазара на истински зелени продукти. И производителите с е, по-лоши продукти съответно ще бъдат в по-лоша позиция. Госпожа Ферера, благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на изказалите се и за информацията, която ни дадоха и по-специално госпожа Подимата. Действително работата й е отлична. Етикетите така иначе са от основно значение, за да поощрим зелената индустрия. За нас е много важно да се запознаем с различните становища на всички заинтересовани страни. И за нашата група е много важно дори бих казала от съществено значение, да чуем Сдруженията на потребителите. Така че в момента, в който взимаме решенията, да знаем какви са истинските нужди. И за това искам да благодаря още веднъж за получената информация. Искам да задам два въпроса. И всъщност това са съвсем е, обикновени коментари. Госпожа Хол. Мисля, че предоставената информация от комисията е много полезна във връзка с настоящата ситуация при разбирането на тези етикети. Но ако искаме това разбиране да стане още по-добро, би било уместно да се намесим в образователната сфера, например в училищата – но най-вече в областта на програмата Учена през целия живот. Защото няколко пъти се спомена за продавача. Това е лицето, което се занимава пряко с потребителя. Мисля, че това лице е много важен фактор. Именно то е лицето, което ще привлече вниманието на потребителя върху етикетите и между производителя и потребителя. Имате етикет, обаче има и продавач. Този продавач трябва да бъде добре информиран, трябва добре да познава етикет. И бих искала да разбера как от страна на производителите, но и от Сдруженията на потребителите могат да се възприемат такива инициативи, за да могат тези лица да бъдат най-информирани. Още един въпрос имам и към производителите, и към потребителите. Очевидно, е, ако добре съм разбрала, че етикетите трябва да бъдат преразгледани. От страна на производителите, дали са си задали въпроса за отговорността? Кой е отговорен в момента, в който продукта вече е в магазините? И искам да знам също така каква е действителната цена на това преразглеждане на етикетите. Тоест, какво е съотношението разход-полза и бих искала да чуя съответно мненията и на двата сектора. Благодаря. Много благодаря. Господин Честър. Господин Чичестър. Uh, благодаря, господин председателю. Искам също да поздравя госпожа Подимата и комисията за това, че организираха това изслушване. Също така искам да благодаря на нашите оратори за представането, което направиха. Аз лично тук малко се притеснявам от а, този подход на семафора към а, информацията, която се подава на потребителите, защото прекомерно упростяваме нещата, според мен. Но нека не продължавам по тази тема. Това беше само за начало. Аз лично съм убеден от аргументите, че затворения списък, ако бъде прекласифициран, а, може да доведе до объркване и дори може да доведе до злоупотреби, което е изключително важно като съображение, което се опитваме да информираме потребителите. Забелязах, че неправителствените организации малко подозрително се отнасят към проучването на комисията. Всички знаем, че проучването на общественото мнение обикновено се подвежда от това, кой е формулирал въпросите. И ако човек знае какви отговори иска, може много лесно да състави въпроса, така че да ги получи. И мисля, че и неправителствените организации често са прибягвали до този метод. Забелязах обаче, че в този случай проучването на комисията излиза с един отговор, който не е особено полезен за А минус подходът, който предпочиташе комисията в началото. Така че си мисля, че този подход А минус също не е ясен и потенциално може да доведе до объркване. Така че аз лично съм за подходът А++, като най-добрия начин да се намери среден път е, между съществуващото и новото. Това е много сложна тема обаче и не мисля, че тя може да намери лесно решение. Приемам това, което каза госпожа Хълп, че трябва да стигнем до решение, за да може да напреднем и съм съгласен с колегите, че по този начин наистина можем да насърчим използването на енергийно ефективни уреди сред гражданите и да подобрим положението. И накрая. Аз съм си купувал такива уреди. Последния път, когато го направих, си спомням, че мислех за две неща. Първото беше тази скала за енергийна ефективност, а другото, признавам си, беше цената на уреда. И реших, че няма сега чак па да бъда толкова енергийно ефикасен, като мога за малко по-малко пари да си купя нещо. Също не е лошо. Така че има нюанси е, по този въпрос при вземането на решение от страна на потребителя. И е, призовавам да се приеме подходът А. Благодаря. Благодаря, господин Чичестър. Monsieur le Président. Euh, Благодаря, господин председател. Няколко забележки. Трудно ни е да разберем в крайна сметка защо подхода на комисията се фокусира до такава степен върху затворената скала в преходния период. Или всъщност, може би разбираме добре, че става въпрос за това да се отговори на производителите, отколкото да се постигнат целите на процеса, а именно да се даде информация, видимост, четивност и да се упрости етикета за потребителя, защото в крайна сметка на финала, именно защото етикетите ще бъдат лесно разбираеми, ще можем да пренасочим поведението на потребителите. Така че първият ми въпрос е към комисията. Защо така сте се съсредоточили върху този преходен период и защо толкова критично сте се отнесли към затворената скала единствено на тази основа. Втори въпрос, също към комисията. Трудно разбираме анализа на а, отрицателните страни на отворените скали, защото много лесно се разбира какви са отрицателните страни. Ето виждате тук е една реклама на Electrolux и там действително се играе с отворената скала. Виждате петте първи резултата. Сега за една а, пералня, няма да кажа марката, първата е А+. АА, втората е А АА, четвъртата е А АБ петия продукт е А, а пък шестия продукт е ААА. Ето това е имплицитната логика на отворената скала. Всъщност факта, че потребителя просто ще се загуби напълно е, сред етикетите. Още един въпрос към комисията. В презентацията си посочвате, че над 70% в крайна сметка от е, е, потребителите намират затворената скала а, е, правилна, но изведнъж накрая се оказва, че тя е неизгодна. Искам да знам как се преминава от този слайд към последния ви слайд. После бе споменато, че е имало а, е, съгласуване с а, сдруженията, с асоциациите. Искам да знам действително ли е било това съгласуване и начина по който вашата експертиза и вашите бележки са били отчетени от тях. Още един въпрос към комисията, ако сте съгласни. В момента сме на етап етикетиране на гумите и доколкото разбрах, комисията там избра затворена скала на етикетите за гумите и за това искам да знам защо тази разлика в подходите. И накрая, ние самите направихме една анкета сред парламента. Единствено върху въпроса кое е най-лесно и кое е най-полезно. 54%, т.е. Далеч, е, далеч голямо, голямо мнозинство бяха за затворената скала. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Канчен. Последен. И надявам се правилно да съм произнесла името ви. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа докладчика за работата. За първи път участвам в такъв дебат. И мисля, че добре е да направя няколко коментара. Разбирам, голяма големи усилия са били положени за да се а, получат енергийни спестявания. Едно всичко отива на гърба на потребителя и трябва да го разрешим този проблем а, с енергийната ефективност о, някъде преди потребителя по веригата – от произвеждането на един уред до неговата продажба. А, мисля, че а, какво се случва в този процес също не е разрешено. актуализацията на етикетите също е проблем и това не е разрешено. Обеден съм, че като гледаме целта, тя е спестяване на енергия, трябва да се опитваме да решаваме проблемите а, при източника и трябва малко по-смело да подхождаме производителя трябва да бъде по-смел, както и продавачът да бъде такъв, а не потребителя да бъде сложен в една ситуация, в която нищо не разбира и прави погрешен избор. Не може тежеста да пада върху неговите плещи. Тоест, трябва да направим така, че този етикет да бъде простичък и да показва енергийната ефективност. В трите модела, които са а, изпробвани, има един, който получава 13% подкрепа, другия 46%, другия 43%. Явно и самите потребители са объркани, като гледаме отговорите им по затворената скала, като че ли има най-малко подкрепа от страна на потребителите. На мен не ми става ясно как да чета тези данни. И не смятам, че потребителите ще разберат тези етикети и имаме нужда от нещо по-просто. Председателя. А, благодаря. Забравих да дам думата на господин Роден, нашия заместник председател. Благодаря. Благодаря, ще продължа на датски. En årrække arbejdet i reklamebranchen, og hvis der er noget, man skal gøre sig meget klart, når man arbejder i den... Работил съм няколко години в рекламната област и трябва да разберем следното – ако искаме да продаваме повече, ако искаме да имаме влияние върху поведението на потребителите, трябва първо да се вслушаме добре в потребителя. Ако вземем решение, което не отчита мнението на потребителя, това решение просто не струва нищо. Именно това трябва да е определящо при взимането на решенията ни. Затова е много важно, естествено, системата да е възможно най-проста и да се основава на това, което вече владеем и познаваме добре. Според мен трябва да запазим затворена скала и така ще можем да запазим тази простота на ползване. Казаха ни, че отворената скала води до объркване и рискът е поведението на потребителя в крайна сметка да се насочи в обратната посока на това, което желаем. Така че не си ли осложняваме прекалено много живота всъщност? Не можем ли да намерим такъв етикет, който да показва годината и съответно комисията заедно с индустрията да определят хронологическа скала, при която ще има прекатегоризация на отделните категории или на отделните класове. Така ще бъде определено точно на какви условия трябва да отговаряш, за да получиш зеления цвят. това би уточнило критериите, които трябва да се спазят и ако има дата, ако има година на етикета, потребителя знае кога е извършена категоризацията. Това може би ще създаде проблеми на производителите, но мисля, че това, което е важно, е ние да си зададем амбициозни цели, така че в крайна сметка да опростим избора на потребителя. единствената възможност, единствения избор за нас е наистина да позволим на потребителя да закупи най-енергийно ефективния продукт. Последното изказване на госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на госпожа Подимата за доклада и за инициативата им. За това, че организира това изслушване. Някои държави, не само държави членки, но извън Европейския съюз, за да поощрят потреблението и закупуването на продукти, предвиждат субсидии. Би трябвало тези субсидии да бъдат е, канализирани към продукти, които спазват минималните стандарти в областта на е, енергийното потребление – Що се отнася до етикетите? Етикетите трябва да бъдат възможно най-прости, трябва да бъдат е, разбираеми за потребителя. Потребителя трябва да разбере как тези етикети са направени, какво показват. Потребителя би могъл по този начин да закупи продукта, който ще е по-слабо енергоемък и ще му струва по-малко от енергийна гледна точка и съответно е по-полезен за околната среда. Надявам се, че в нашите дискусии ще можем да е, постигнем решение, което е да е в интерес на потребителя. Ако системата е прекалено сложна, ако етикета дава прекалено много информация и ако не установява ясни критерии, тогава ще въведем пълно объркване сред потребителите и няма да постигнем нашите цели за енергийна ефективност. Темата, с която се занимава госпожа Подимата, е свързана с регулирането на енергийната ефективност, включително и на жилищните сгради. Там в крайна сметка има минимални критерии, свързани с материалите, с строителните материали за жилищното строителство. Така че аз призовавам за един прост и ясен етикет. Благодаря. Това беше и смисъла на това изслушване. Трябва да се запознаем с новото проучване на пазара на комисията и искаме също така да разберем как потребителите реагират пред новите класове, новите категории. Вече нямаме много време, така че ще дам думата на членовете на, на панела, за да отговорят на въпросите. Започваме от ляво и давам думата на госпожа Хоп. Хоп, окей. Okay. It's your turn. Excuse me. Uh, много благодаря на господин председателя, на всички оратори. Много бързо ще премина през въпросите на господин Бразина за това кога ще се появят нови продукти по скалата. И идеята е всеки път, когато се променя скалата, е да има достатъчно място отгоре на етикета за нови продукти, които се появяват на пазара. Естествено, един продукт ще е по-добър, ако е в категория А, а останалите продукти са B, C, D, E, F, ще са много по-лоши. А по-нагоре ще има място за категория А++ и така нататък. На госпожа Хол Съгласна съм с всички а, ваши коментари. Не смятаме, че проучването дава достатъчна база за решение. Нямаме отговор на много важни въпроси, нямаме сравнение между продуктите и за това какви продукти, кой етикет трябва да получат. но господин Лангер, и да, напълно сме съгласни, че зеленият свят изразява това значение. Ако всеки продукт има А в етикета си, в такъв случай трябва да се замислим какъв е върха на скалата. На госпожа Мадарел, извинявам се за произношението, не, не мога да произнеса името. Съгласни сме, че е много важно производителите и търговците да бъдат образовани, но също така и потребителите трябва да разбират етикетите. И а, смятам, че а, чрез това съобщение ще е лесно да се продават уредите. И за последния въпрос трябва да се замислим каква ще е цената на окоръжаването, поздравянето на хората да купуват най-много енергоспестяващи уреди. На поредния въпрос, да, разходите, цените са основен мотив при закупуването на енергийно ефективни уреди. И всъщност не видяхме какво е нивото, под което слизат потребителите. Това, което прави продуктите наистина лоши. Господин Жадор, въпросът за консултациите. Много благодаря, че отбелязвате този въпрос, защото ние наистина бяхме разочаровани. Както казахме, нашите представители отидоха на срещата на заинтересованите страни и а, зададохме тези въпроси, които касаят горната част на етикета, но не получихме а, отговори и не видяхме резултатите от проучването, така че всъщност срещата не беше особено ползотворна на представителя на Испания за решаване на проблема нагоре по веригата и на господин Рода да, напълно сме съгласни, че потребителите ще разберат или поне така си и мислим преходния период. И ето защо смятаме, че този... Е, е, жалко, че този надпис е с толкова дребни букви. Благодаря много. тъй като трябва да си... Господин Джеонс трябва да си тръгва. Скоро давам думата на него, тъй като има много въпроси, които бяха отправени. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за всички коментари. Първото, което трябва да кажа е, че комисията не е взела никакво решение по този въпрос. Имаше молба да бъде осъществено проучване, да се проведе консултация, да бъде обмислен въпросът трябва да кажа, че а, коментарите на госпожа Хол пък представляват разочарование за нас. Ние направихме един честен опит да отговорим на два въпроса. Първият въпрос е кой от различните етикети е най-разбираем за потребителите по отношение на информацията, която се съдържа на етикета? Вторият въпрос е какво е разбирането на потребителите. Как го приемат те при преминаването от една система към друга? Дали преминаване от А към Б или система А++, А- и така нататък. Всъщност ние отделихме време да поговорим с всички групи и се опитахме да постигнем съгласие. Това, което не направихме е да задаваме въпроси, които отговарят на въпроса, Коя система ще изманипулира най-добре потребителя да вземе определено решение? Защото според нас етикетите не са създадени да манипулират потребителите да вземат едно или друго решение. И е, е, част от въпросите, зададени към неправителствената организация, бяха част от въпроса как да изманипулираме потребителите чрез етикетите да вземат определен избор. Тоест, как да направим така, че изборът да не зависи от тях. Например, слайдът, който виждате тук, определено задава въпросът кой тип етикети, дали А++ или просто А, е разбираем до най-голяма степен за потребителя по какъв начин потребителите разбират избора, който трябва да направят. И според комисията това е функцията, това е основната функция на етикета, а не да манипулираме потребителите. Като казвам всичко това, комисията, комисарят не са взели решение по този въпрос и за мен наистина е много разочароващо, че вие се опитвате да намекнете, че комисията се опитва да бутне проучването в една или друга посока. Това въобще не е така. Ние се опитваме да намерим отговор на въпроса какво дава на потребителите информацията, от която те се нуждаят. И по този начин ние разглеждаме три въпроса. Първият е дали информацията на етикета дава на потребителите информацията, от която се нуждаят, за да вземат интелигентно информирано решение. И това е въпросът, а не дали те се чувстват под натиск да закупят определен продукт, определена паралния а не. Истинският въпрос е дали получават необходимата информация, за да вземат информирано решение. Вторият въпрос е дали се дават стимули на производителите да подобряват своите уреди. Смятам, че това също е един важен въпрос. И на трето място, дали се прави по такъв начин, че да се намали бюрокрацията. Смятам, че тези три въпроса са фокусът на това проучване. И аз съм убеден, че проучването, направено от комисията, предоставя много информация в това отношение. Не смятам, че това е светия грал на проучванията, но а, смятам, че трябва да разгледаме много внимателно допълнителните проучвания, които бяха направени преди да направим, да отправим крайното си предложение към парламента, да видим какво се е направило тук. Може би е, да отговоря на някои въпроси, които бяха отправени пряко към комисията. Първо, защо се сроточихме толкова върху преходни период? Ами просто защото както видяхме вече, ние живеем в един реален свят. Не можем да измисляме отново всичко. Така че просто отидахме в магазините и видяхме етикетите. Така или иначе ще има преходен период към новия модел. Трябваше да измерим именно този аспект. Освен това, е, можем да се надяваме, че ще има иновации, така че нещата ще се променят, така че постепенно. Да, ще има промени. Така или иначе, промяната ще настъпи и трябваше да вземем предвид и това измерение. След това видяхме една цифра 72% от хората добре разбраха модела АГ. Слава Богу, защото това е действащия модел в момента. Но в момента, в който те разбраха, че трябва да се промени стойността на самите класове и машината през 2009, която е в А ще стане Б или С през 2010, веднага след това те просто напускат кораба, ако мога така да се изразя, и вече стигам, падаме на 25% или 14% от хората, които поддържат тази система АГ. Всъщност оттам произлиза и разликата между цифрите. Сега, действителността на консултациите и на съгласуването, поканихме всички заинтересовани страни, е, етикетирането, всички останали имаше обмен на мнения, показахме модели, променяхме ги и така нататък. Може би всяка заинтересована страна не можа да получи това, което ги интересуваше. Индустрията, например, не каза нищо, обаче тя беше предвидила други въпроси. Можехме да задаваме и доста по-смущаващи въпроси. Но не кого направихме по молба на неправителствените организации, вкарахме някои въпроси по молба на тези неправителствени организации махнахме всички понятия, свързани с цената, защото естествено, че цената влияе на решенията и щеше да е, е да е, да е шокиращо в резултатите. Така че отчели сме становищата на едните и другите, без да отчетем 100% от становищата на едните и другите, просто защото накрая нещата нямаше да са управляеми. Но бих казал, че в край с почти всичко сме се съобразили. Да, за датата, да, говорихме, дискутирахме дори и за размера на цифрите. Някои предлагаха дори допълнителен етикет, за да може ясно да се каже до енергийния етикет, внимавайте, това е стар етикет или внимавайте, това е нов етикет. Но етикета, според нас, трябва да е достатъчен сам по себе си. Естествено, можем да привличаме още повече вниманието върху това, че информацията не е достатъчно ясна. Това е възможно. Сега, за гумите. Да, чудесен въпрос. Защо предложихме АГ етикет за гумите? Просто защото на нас много ни харесва етикета АГ и сме установили класовете така, че клас А да бъде толкова взискателен, че да разполагаме с няколко години пред нас, преди производителите да могат почти всички да произвеждат гуми от клас А. Така че на този етап нямаме е, нужда да отваряме някакви допълнителни категории А плюс и А минус, просто защото така е създаден този клас. Съответно, не, не искаме да решаваме предварително нещата, дали ще е А плюс, А минус или не. Естествено, това, което беше важно при нашите разговори, а именно етикета да се разбира добре, е, е най-важното. Точно това се опитахме да разберем. Казахме си, а минус, наистина хората няма да го разберат. Мислихме си, че АГ ще се разбира най-добре. Но когато хората се изправиха през ситуацията, че едно А в един момент става Б, това вече по-не се разбра от хората. Мога да ви кажа, че ако можехме да се задоволим с АГ, изобщо нямаше да сме днес тук щеше да е много по-просто да запазим тази скала АГ. Но за съжаление нещата се променят и наистина сега трябва да преминем към ново поколение. И именно този преход е труден и точно за него дискутираме. И се надявам с информацията, с която разполагаме сега, действително да се подпомогне правилното решение. Искам за това да ви информирам, че до утре, с малко късмет, ще можем да предоставим подробните данни и въпросниците, които сме ползвали, на всички, така че всеки ще може да анализира подробните данни и да си направи заключение. Благодаря. Госпожа Мауър. Um, Бих искала съвсем на бързичко да отговоря. Първо, на въпроса дали А++ не е альтернатива, за да разрешим проблема с етикета. Uh, Знаем, че от проучвания на потребителите, знаем, че такива знаци плюс-плюс след А се разбират много по-трудно, отколкото само буква А. Това е дискутирано в регулаторна комисия. Отново ще го обсъждаме като альтернатива. Разбира се, ако се вземат предвид определени условия. Не трябва да се добавят класове над А, ако няма технологична нужда за това. Защото ако имаме само А плюс плюс А плюс и А, а класовете надолу до Г са празни, то тогава това ще бъде безмислено за потребители. Има смисъл само ако във всеки клас има някакви а, стоки, които са разположени там. Трябва да има техническа потребност, и е чак тогава да се дава А плюс или нагоре. Освен това, по схемата А плюс не трябва според мен да има плюсове до безкрай, защото потребителите не могат да ги разберат, ако са повече от 3. Което в момента, в който стигнем края на скалата, трябва да има преразглеждане. Ако има повече от 7 класа, това ще покаже, че има голяма разлика между най-лошия и най-добрия продукт. И би трябвало да може потребителя да направи своя избор на най-добър продукт. Следващия коментар беше свързан за, с, с разбирането на комисията. Казва се, че от А до Г е най-малко предпочитаната опция и там тя не се разбира, но аз само искам да кажа, че имаше един слайд, където старите хладилници клас С и новите клас С се показват. Те имат различна енергийна ефективност и 59% от потребителите предпочитат по-енергийно ефективния продукт. Тъй като обаче не сме разглеждали суровите данни и друго не можем да кажем, има нужда от допълнителен анализ, за да видим дали може да продължим напред. Благодаря. Госпожа Крамула искаше да каже нещо. Um, uh, Искам само да кажа няколко неща по въпросите, които се зададоха за това какво правят потребителските организации, за да обучат продавачите, тъй като продавачите в крайна сметка също ще играят важна роля в тази схема. Това наистина е така. За потребителските организации е най-важно да информират, разбира се, потребителите и да ги образоват но с това ново предложение да се отвори схемата, това ще бъде много трудно, тъй като това ще означава, че ще трябва ние постоянно, ежедневно да актуализираме своите познания, кои са най-добрите класове, в коя продуктова група. Същото, разбира се, ще се отнася и за продавачите на древно. И затворената скала А Дуге е подкрепена от Асоциациите на търговци на Дребно в Обединеното кралство и Франция, точно защото а, ще са им необходими огромни ресурси ежедневно да се образуват коя всъщност е най-енергийно ефективната класа за съответния конкретен продукт. Сега ще се отнася до това дали се правят консултации с потребителските организации. Съгласна съм с казаното от колегата от неправителствена организация. Да, в началото на подготовката на въпросника бяхме попитани какво мислим, но за съжаление голямата част от коментарите ни не бяха взети предвид или поне така изглеждат нещата. Ще разгледаме по-детайлно суровите данни, когато ги получим. Освен това се зададе въпрос за цената, за разходите и за производители, и за продавачи. Трудно е да говорим от страна на, дребните, на продавачите на дребно, но е ясно, че трябва да има ясен етикет. И това е много по-важно от а, това да се актуализират етикетите а, в магазините. Ако трябва постоянно, ежедневно да се актуализират познанията ти, това ще струва много повече, отколкото да се преетикетират продуктите в един магазин. Благодаря. Господин Фалчон. Господин председател, слушайки този дебат, човек може да си помисли, че ние в нашия отрасъл имаме различно становище от потребителите. Но първото, което човек го учат, когато учи маркетинг, е, че потребителят е цар. Ето това е и пътеводната съветлина на нашия отрасъл. Потребителят е цар. как този теоретичен принцип може да се превърне в а, практика. Е, чух а, изключително много становища. Потребителите не разбират А-20, потребителите разбират А до Г, отворената система ще върка потребителите. А, къде са данните за всичко това обаче? Това е единственото, което ще кажа. Моля ви, вземете решение, което да почива на факти. Благодаря. И за да приключим, госпожа Подимата. Благодаря, господин председател. Както разбирате, е много трудно да се извлече общо заключение след този дебат. Чухме аргументите на всички заинтересовани страни. В голяма степен тези аргументи ни бяха познати, но има нещо ново. А именно изследването на Европейската комисия. Чухме заключенията на изследването, представени от господин Призер – но, както самият той каза, не сме видяли още всички въпросници и подробните резултати от изследването, за да имаме пълна представа от него. Но има още нещо. Изследването на Европейската комисия в крайна сметка произвежда различни заключения. Заключения, които са в противоречие с някои от националните изследвания или проучване на институти, университети и организации на потребителите. Не мисля, че тук ще можем да разрешим въпроса с надежността на съответните изследвания. Едно спрямо друго. Но все пак трябва да припомня. Ако има известни резерви, изразени от някои от колегите, във връзка с методологията използвано от Европейската комисия. То е подозрение, което се основава на факта, че през април тази година без никакво проучване имаше опит за промяна на енергийния етикет и за преминаване към открита скала А-20, А-40 за телевизорите и хладилниците. Това е факт, който бе запомнен от парламента и някои възразяваха срещу това. Дали чрез настоящото изследване намерението беше действително да се намери най-добрия етикет, именно този, който е предпочитан от потребителите. Всъщност, какво искам да кажа аз? Че парламента на първо четене даде ясни указания. Парламента няма никакви интереси спрямо избора на даден етикет – това, което аз искам да подчертая е, че от наша страна това, което е важно, и това казах и в началото, и е следното. Енергийният етикет беше успех за Европа в продължение на последните години. И в крайна сметка избора на Европа е да се гарантира, че в следващия период етикетирането ще продължава да бъде полезно. Нашата цел е енергийния етикет да бъде идентифициран и разпознат от всички европейски граждани, европейски потребители. От, от север до юг, от изток до запад, от всички нови европейски потребители, от всички социални слоеве, от най-уязвимите слоеве на населението – енергийният етикет не е някакъв сложен инструмент, който да е предназначен само на най-образованите е, е, хора или до най- е, от най-високите класи на населението. Така че този етикет трябва да бъде средство за нас, за да можем да сближим цялото население от Европа и в крайна сметка да насърчим енергийната ефективност. Благодаря ви за това, че дойдохте. Благодаря ви за присъствието. Благодаря ви за бележките и за коментарите и на свой ред. Държа да кажа от името на докладчика сянка, че се надяваме да вземем такова решение, което да отговаря действително на нашата епоха. Много благодаря. Искам да се присъединя към благодарностите, отправени от ораторката. Искам аз да благодаря на докладчика, която много работи. Ясно е, че ще трябва още работа по това досие и ще направя пауза от 2-3 минути, преди да преминем към втората част от дневния ни ред.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 бихте ли били така любезни да прекратите своите много важни дискусии, които текат в момента и да ги изнесете извън заседателната зала или да ги отложите за друго време, защото имаме изключително важен гост. И позволете ми да приветствам председателя на Европейския институт по иновации и технологии, господин Мартин Шурманс. Не съм сигурен, че произнасям името правилно, но той ще има възможността да ме поправи и ще му дам за малко думата за това, но така или иначе, добре дошъл на нашата среща. Наистина изпитваме голямо любопитство да разберем какво се случва в вашия институт. Имаме изключително оживени дискусии. Имахме изключително оживени дискусии за уреждането на този институт и всички колеги изпитват голям интерес за това, доколко са напреднали нещата. Имате думата. Уважаеми госпожи и господа, добро утро на всички. Чувате ли ме? Да, добре. За мен е удоволствие и чест да съм тук сред вас и да ви кажа къде сме стигнали с Института по иновации и технологии, осъзнавам, че в тази комисия има много нови членове, така че може би ще трябва да обясня накратко какво представлява Института и какво се случва с него. Какво е Институтът Всъщност тук става въпрос за нещо много просто и той трябва да бъде катализатор за постепенна промяна а, с иновациите, капацитета за иновации и въздействие на европейската общност. А, това разбира се е едно заявление, което е твърде грандиозно и това е нещо, което не ми харесва толкова много. Сега да се върнем към капацитета. Европейския парламент, Европейската комисия, Европейския съюз се опитват да увеличат капацитета. Институтът се фокусира най-вече върху въздействието на иновациите. Бихме искали да постигаме нещата и как точно да ги постигаме, ще обясня малко по-нататък. Нашия институт е учреден на 11 март 2008 година с решение на Европейската комисия. Това е независим общностен орган. Аз смятам, че сме едни от първите или първия орган от такъв тип. Независим означава от една страна независим по отношение на решенията, а от друга страна обаче все още отговорен пред Европейската комисия. И всъщност това е нещо, което можем да правим доста добре. Справяме се и това е много важно, госпожи и господа, защото не смятам, че се среща често в европейските програми. А, ние всъщност работим с трите страни на триъгълника на познанието. Става въпрос за образование, най-вече висше образование, разбира се, изследвания, а също така така и нещо, което много хора обичат да наричат новаторство, но аз всъщност обичам да наричам бизнес. И малко по повече ще обясня за това какво разбирам под бизнес по-нататък. В Гетенбърг се срещнахме по време на шведското председателство сега и ние дискутирахме кое от тези, коя от тези три страни е по-важна. И аз казах, това е всъщност смисъла, че те са еднакво важни. И въпросът, госпожи и господа, е, че ние трябва да осъзнаем, искам да кажа това наистина открито, е, че новаторството не започва в индустрията, не започва само в образованието, не започва само в изследванията. Може да започне навсякъде по тази верига на иновациите и затова искам да говоря за мрежа на иновациите. Така че, моля ви, не забравяйте това. Всички тези рамена са много важни. Ако пропуснем някоя, ще имаме проблем. Нещо много важно за нас и това всъщност е един мандат, който ни е даден, Искаме а, да имаме много лекотена структура. Аз лично съм прекарал а, в индустрията 7 години, в Philips, в електронната индустрия и съм пределно наясно с това, че нещата трябва да се правят пределно семпло и с много лека структура. Имаме двустепенна структура, имаме управителен съвет, който е независим малко по-голяма, отколкото очаквах, но съветът е много добър, бордът е много добър. А също така сме подкрепени и от нашата централа на института в Будапешта. А също така е добре да споменем, че миналата седмица а, ние, или преди две седмици по-скоро, стигнахме до извода, че Жерар Назел трябва да стане директор на института, така че той ще работи в главната централа в Будапешта. И така следващото рамо е прилагането, оперативното прилагане. Това е много просто. Тук говорим само за две три общества, базиране на новаторството, които ще бъдат основани до декември 2009 година. Там се отделят ограничени средства 309 милиона евро до този момент. Но отново подчертавам, че тази програма работи по различен начин от останалите програми. Нека да поговорим малко за основните неработни принципи, защото извършваме нещата по малко по-различен начин от обичайното. На първо място искаме да имаме много основен, много важен фокус върху лидерството и споменавам това, защото, нека си го кажем, бяхме създадени през септември миналата година – след това обаче трябваше да отложим започването на работа за началото на 2009 година. Обикновено това не става, когато имаме дебати и дискусии. И когато поставяхме фокус върху лидерството, когато аз поставих фокус върху лидерството, напреднахме много по-бързо. Също така, наистина искаме да правим нещата по прост начин, семпло. Само един прост пример, Нашето искане за предложение към комисията се състоеше само от 9 страници. Нашите критерии се състояха само от 4 страници. И това има смисъл, защото е постижимо. И аз се осланям на интелигентността на предложенията. Един друг елемент, към който ще се върна, е принципът можем да го направим. Аз мога, може би това идва от кампанията на господин Обама, но в западния свят това е един доста стар лозунг. Аз съм доста изумен относно Европа. В Европа сме а, много добри при задаването на въпроси, при създаването на бариери, при задаването на въпроси, дали можем да намерим альтернативен начин прилагат нещата, когато стигнат до новаторските общности. И това попада обаче, ако попадне в духа на принципа, мога да го направя, това означава, че ние ще можем да постигаме по-добри резултати. Защото тук това не е типично ситуацията в Европа. Е така, следващият ни принцип има голямо ударение върху въздействието. Това е нещо, което споменах преди малко. Е, имаме е, широки резултати, защото се грижим за образованието на хората, а също така за новия бизнес, но и за създаването на нови работни места. Освен всичко друго, се обръщаме и към някои ключови важни предизвикателства в Европа, както и в целия свят, най-вече за устойчивата енергия, за климатичните промени и така нататък. Така че малко или много от това са основните ни принципи и фокусът, който поставяме. Това е друг изключително важен елемент, нещо, което е изключително значимо за нас – поставяме ударение върху въздействието и всъщност осъзнаваме до голяма степен, че в Европейската комисия се осъществяват много други дейности, рамкови програми, проекти, много неща и сме много доволни от това. В програмата, върху която ние работим, не може да бъде осъществена без помощта на други програми, защото те подпомагат нашия капацитет. И разбира се, разчитаме и на действията в отделните държави, когато работим върху това. Нека да видим сега къде се намираме. Започнахме работа на 15 септември 2008 година. Затворихме предложението по каната за новаторски общ, общности на 27 август 2009 година. Е, но както виждате, този процес се случи доста бързо, защото първите две-три новаторски общности бяха избрани през декември 2009 година. И за нас всъщност е много важно. Високото качество е много важно. А след това се изключиха много ясни, прости рамкови договори за 7 години с... Ще се изключат, извинете, а, такива много прости рамкови договори с тези новаторски общности. Това е един процес, който бихме искали да ускорим. Всичко това се случва предсрочно. Е, и сега, нека малко да променим това, за което говорим, да поговорим малко повече за иновациите в Европа. Аз тук няма да говоря в детайли, защото вие всички, дами и господа, сте експерти, но по отношение на новаторството, като че ли започваме да изоставаме, говоря за Китай, говоря за Индия, говоря за Южна Африка, говоря за Съединените щати. И като казвам всичко това, не казвам, че няма достатъчно възможности в Европа, напротив, има. Само ще спомена някои, които възникнаха през последните месеци, по-конкретно през лятото. И а, нека поговорим малко за тях. Първото е, което наричам Commons. Може би не сте чували за това, но нека да вземем пример с нещо, което става изключително популярно напоследък, а именно електронната хартия. Нещо, което ще стане популярно, може би, в парламента в близките години. А ако сте в Съединените щати и искате днес да правите електронна хартия, няма начин всъщност да го направите това в САЩ. Защо? може да погледнете всеки компонент на устройството електронна хартия, независимо дали става въпрос за екрана или някоя друга част. Всички тези части се произвеждат, но и се проектират в Китай, Индия, Корея и така нататък. Тоест, цялата производствена база, която ви позволява да контролирате целия процес, вече не съществува в Европа, в някои места, и не съществува и в Съединените щати, на някои места. И, и много индустрии се чудят какво да правят сега. Това тук е възможност. Втора възможност. Ако погледнете веригите на доставка, госпожи и господа, те станали прекалено дълги. Като компании ни изнасяме своя бизнес към Китай, към Манила и така нататък. И сега установихме, че енергията е станала прекалено скъпа, че климата страда заради това изнасяне на производството. И вече изчислението на веригата на доставки се променя, на цената. Така че хората си казват, ако може тази верига на доставки да е тук в Европа, не е нужно да изнасяме бизнеса си в Манила или в Мексико. Ако си спомняте, Мексико беше извън погледа на САЩ дълго време. А сега днес американските производители се замислят да изнесат производството си отново в Мексико. Дори и ако имаме пренатоварени пристанища тук в Европа, това е едно решение. Нещо, което вече беше споменато, като говорим за енергия, демография, околна среда. И нашия председател знае, познава този въпрос много добре, но това са основни въпроси за обществото ни, така че тук имаме определени възможности. Но последните 10 години прекарвам половината си време в Китай и мога да ви кажа, че там нещата се развиват много, много по-бързо. Тук ще ви дам някои примери. В, сега в Китай се строи по една електроцентрала всеки месец. Електроцентрала на въглища. И всъщност те спрят своите централи с техника, която идва от Съединените щати. Коя е единствената държава, която прави експерименти с ядрените централи? Това е Китай. Всъщност, в Китай и в Шанхай се извършват много действия, така че можем да кажем, че тук ние си приказваме, а пък те работят. Така че бързината на развитието е нещо, което е задължително за Европа. Затова тази инициатива е толкова важна. Е така, нека да поговорим сега и за нововведенията в Европа. Има няколко елемента. Първият е капацитет. Капацитетът според мен е изключително важен. Ние имахме един прекрасен план, Лисабонската стратегия, 2%, след това 3% за развойна дейност. Все още не сме стигнали, между другото, 2%. Има държави, които се справят много добре. Израел, а сред нас Швеция, но нещата се променят. Е, променят и националните правителства, както и Европейската комисия. Ние не се фокусираме върху този аспект, а разчитаме на факта нещо да се случи. Ако то не се случи, то тогава няма да носим отговорност по този въпрос. Върху какво се концентрираме ние? Върху въздействието на познанията и отново същия списък. Нови бизнеси, създаване работни места, образование за хората, въздействие върху обществото, що се отнася до измененията на климата, устойчивата енергетия, енергетика и информационното и комуникационно общество. Ще се върна малко по-късно на обществата за иновации и комуникации. Но ако запишете всичко това, ще сте е, започнали един бизнес с по-добре образовани хора, с по-добър ценз, нови инициативи, нови работни места и ефект, разбира се, върху изменението на климата. Следващия слайд, ако обичате. Какво искаме? За нас това е изключително важно, мисля, че го казах и малко по-рано – да се направи една мрежа за нововведения. Казвайки това, трябва да кажа, че трябва да интегрираме висшето образование с новаторския бизнес. Това рядко се прави. А, а едно предизвикателство от нас да го направим в мрежа, защото нововведенията не спират на границите, на държавните граници. Нововведенията преминават през цялата верига. Ще ви дам още един пример за Китай, защото много съм се занимавал с тази страна. Преди 6 години направих едно биомедицинско училище, в трета година им даваме е, студенти, им даваме средства да си направят е, някаква собствена дейност. Част от тях завършват не само с магистърска степен, но и с дребна фирма, която вече има натрупани активи. Е, мисля, че трябва да направим нещо такова и тук. Третия елемент също е много важно. В началото казах, че хората не разбират термина на английски колокейшн. Сега ще се опитам да го обясна, защото той не се разбира. Трябва да кажа, че това означава, че голямата част от веригата на нововведенията трябва да бъде на едно място. Може би е транснационален център, който да включва различни институции, но нещата трябва да бъдат на едно място, т.е. съчетаване на тези хора на едно място, за да може те да си говорят помежду си и познанията да текат между тях. Дали това ще бъдат учени, дали ще бъдат IT експерти, студенти, професори, бизнесмени, няма никакво значение. Всичко това е изключително важно. Ние постоянно говорим за изграждането на мрежи а, и в Европа, и по света. Но което и да е мрежа от 40, примерно, организации в Европа, няма да ви доведе до дефинитивни резултати, свързани с образование или бизнес. И това не е едно оптимистично послание, но според мен е абсолютно вярно, тъй като ако погледнем западния свят, пък и ако погледнем целия останал свят. Какви са нововведенията и къде се намират тези нововведения? В САЩ, в Бостон, аз съм живял там и там нещата наистина са страхотни. Има и няколко райони в Китай, в Шенянг, в Пекин и в Шанхай. Има също в Индия един район, Бангалор където също има много нововведения. Не казвам, че трябва да си изберем един град в Европа и да го направим такъв център, но казвам, че трябва да изберем най-доброто, което вече имаме. А ние имаме прекрасни неща, да съберем всичките тези центрове, отлични центрове заедно заработят тези хора заедно. След това съм записал опростени и леки структури и процеси, това го покрих, продължавам нататък, can do attitude или отношение към работата, което да е позитивно и не, не, не се фокусира върху отрицателните аспекти или аспектите, които не биха могли да бъдат свършени. А какво правим днес в Европа? Трябва да кажа, че повечето от нещата, по определени причини, се вършат в контролирана среда. Добре, това е така. Но ако искаме да имаме нововведение, трябва да излезем от тази контролирана среда и да преминем към една среда, която овластява, която дава възможност за развитие, която е среда, в която ти можеш. Така че Предизвикателствата, които имаме, са от една страна да балансираме между носенето на отговорност и отчетността, и това не бива никога да се забрави, ние ще го спазваме, но от друга страна да дадем възможност на нашите хора и на тези общности за нововведения и а, познания да пробват да излязат на пазара. И това е много интересен баланс. Един друг ключов елемент е да участват основните играчи, например водещи университети, научни лаборатории, развойни центрове, това не е нещо, което трябва да започне от нула. Е, пък и няма смисъл, защото ние имаме отлични таланти, имаме прекрасни институти и трябва да надграждаме на всичко това. Между другото, ако човек е част от такава общност, също може да извлете полза, независимо, че не е част от някакъв изключително успешен институт. Сега отново за тези общности за познания и иновации. Това е един европейски подход към темата. Въпросът е как да изградим, изградим тези общности. Имаше изключително ясна, а, извинете, добра среща с ОИСР. Те произвеждат изключително интересни доклади за нововведенията, какво трябва да се прави и така нататък. И ако изброите различните фактори за нововведения, които намирате в тези отлични доклади на ОИСР, напълно ви ги препоръчвам, можем да говорим за стотици такива. А, няма промишленост, която да има толкова много нововведения. Така че трябва да се намери основното гориво, което е необходимо за задвижване на този механизъм. Оттам да се тръгне, съответно да се задвижи механизма. Това и правим. Ако искаме да го направим и се занимавате с бизнес или пък това, което произвеждате са добре образовани хора, то тогава имате е, нужда от достъп до всички тези елементи. Образование, ресурси, индустрия. Те са част от нашите общности. Казвайки всичко това, разгледахме различните предизвикателства, след малко ще ги изброя, но не бива да забравяте, че тези общности също така са нещо като място за пробиране на експерименти. Но това е един експеримент и вие, като Итра и ние, не можем да си позволим да не успеем защото няма какво друго в Европа да задвижи нещата напред. Много малко усилия в Европа в момента има, които да се фокусират върху въздействието, върху резултатите. Изключително много елементи има, в които ще се върнем да се тества триъгълника на познанията на практика. Тези общности, съвсем накратко, ще кажа, че са а, партньорства, те са правно и, фин, и финансово структурирани между международни партньори, с а, съвместими технологии. Това са партньори, които са основните действащи лица и мисля, че всички, които участват в тях, го разбират. Това са страните на триъгълник. След това събирането на едно място на тези общности, имаме предвид цялата тази мрежа, която се занимава с нововведение, да бъде събрана в една близост един с друг. Тоест, ако студентите трябва да говорят с професорите, които след това да говорят с предприемачите, а пък те да говорят с нас, то тогава изобщо не идвайте а, при мен а, с една мрежа, която е 500 км дълга. Няма никакъв смисъл да минава така комуникацията. Продължаваме. Искам да ви припомня за това какво очакваме да получим. Създаване на нови бизнеси, образоване и развитие на предприемачески настроени хора, създаване на работни места и другото въздействие върху цялото общество. Сега създаване на нови бизнеси. Тъй като промишлеността участва а, в целия този процес, тя е изключително важна за нас. Когато говорим за климата, когато говорим за енергетиката, когато говорим за ИКТ, а, разбира се, имаме различни подходи към промишлеността. Но това, което е основно, е, че много често всичките тези фирми се опитват да създават нови свои начинания и по-старите, и по-новите, а това е доста трудно. И тук искаме да им помогнем. Виждате, че започнах да говоря малко повече за образованието на предприемачите и ще се върна на този въпрос по-късно, но тук отново ще подчертая, че ние даваме много добро образование в Европа. И имаме отлични системи за висше образование и те биха могли да се конкурират с много други по света. Ние обаче образоваме хора, които след това биват наемани на работа. Много рядко образоваме а, лицата как да стават работодатели. Много рядко образоваме хората, а, за да станат предприемачи. някой ще каже, предприемача не може да бъде обучен за тази си дейност. Аз не съм съгласен. Това не е вярно. Всеки идва с някакъв умствен багаж и качества, но винаги може да доразвиеш нещо там. И можем да направим много повече, що се отнася до предприемачите. Без това нашите общности и програмата на института ще се провали. И сега основните предизвикателства. Първото е отлично качество и а, на работата и процесите. Много често в Европа говорим как искаме да сме най-добрите в световен мащаб. И с кого да се сравняваме тогава? И тогава настъпва тишина – В Европа има отлични процеси и дейности, но не сме ги групирали така, че те да се превърнат в един отличен цялостен продукт, който световно да бъде на най-първо място. Трябва да помагаме на висшето образование, за да може и методите на обучение и съдържанието да бъдат подобрени. Сега ще ви дам пример до сега все бяха от Китай, сега по друг начин ще дам примера си. Мисля, че това, което не е много силно в Европа, е да учиш докато правиш. Някои от вълщите университети са го признали като принцип и ние ще се опитаме да им помогнем, защото аз си мисля, че част от водещите университети са част от една такава общност. След това образованието за предприемачи, говорих за него и след това съществуващите предприемачи в момента, да ги изучим, да видим дали те могат да доведат до нови видове бизнес. Говорим за малки и средни предприятия, за зараждащи се предприятия и така нататък. Ако се огледаме, ще видите, че постоянно се появяват нови фирми за ИКТ. Но последните няколко години разгледах списъка с първите 500 фирми и се запитах следното. Ако първите 100 се сменят на няколко години, сменят се на 3-4 години първите 100, колко от новите фирми, които са влезли в първите 400, са европейски фирми? Много ограничен брой им. Отново, това до известна степен иллюстрира новите бизнес модели, новия подход. Ние като че не подхождаме творчески, не излизаме от рутината. Технически, нетехнически, научни изследвания и технологии, които водят до експлуатиране изцяло на новите възможности за нововведение. Нека да ви дам пример. Много хора, с които говоря в Европа, все още казват, ние сме страхотни, а, що се отнася до изобретения. Но какво става с нововведенията? Ма изобретенията са само един от начините да се стигне до това. Китайците, например, ще стигнат до там, че ще внедрят всичко, може да е на базата на имитации, може да е взето от някъде другаде, но те го внедряват много по-бързо. Така че има и иновации, които се ръководят от цялата верига на доставките. Така че трябва да вземем всичко това предвид. Така че трябва да се подкрепят, подкрепят научните изследвания на базово ниво, както и на съществуващите технологии, които да стават по-приложни. Вече споменах, че имаме отличен капацитет в Европа и аз не съм песимист. Имаме отлични технологични центрове, отлични учени изследователи, имаме силна индустрия. Това, което ни е необходимо единствено е да съчетаем всички тези неща и да направим транснационални центрове, които да дадат възможности за развитие из цяла Европа, тъй като това е европейско усилие. Освен това, говорих за събирането на всичките тези играчи заедно на едно и също място. Може би това е най-трудният момент а, при предложенията за тези общности за познание и нововведение. В дискусиите, които имахме с различни а, действащи лица, се оказа, че това е най-големия проблем. Опитахме се да им помогнем, но аз съм напълно убеден, дами и господа, и има много приятели в индустрията, които казват същото, че идеята, че познанията са на хартия, вече не е модерната идея. Забравете, познанията не се крият в хартията. Пък и това не работи. Познанията се придвижват с хората, т.е. те са у хората. Така трябва да разглеждаме нещата. Следващия слайд. Една много интересна история за IPR. В тези кръгове в Европейската общност понякога от нас се очаква да разрешим а, проблемите а, на Европа но в крайна сметка ние е, се опитваме да решаваме тези проблеми, що се отнася до интелектуалната собственост. А, ние ще работим с тези общности, за да има мотивираща политика за авторските права за всички заинтересовани страни. Голямата част от тях вече участват в такъв процес. Означава ли това, че имаме нужда от европатент? Не зная. Що се отнася до потребностите? Не. Ще е хубаво ли да го има? Може и да е хубаво. Но ето едни въпроси, които не разрешаваме, защото ако навлезем в тях, ще се забавим с години, с години и нищо няма да постигнем. И е, накрая, дами и господа, аз наистина вярвам, че не се виждат нововведенията много в Европа. Говорих с колеги от САЩ и Китай. Е много харесват тези идеи, но казват крайно време. Е. Не се виждате някакси на хоризонта. Трябва да използваме в образованието, например, на нашия институт мар... запазената марка. Ако искате резултати, имате нужда от лидерство, като лидерството при големите фирми, т.е. с един силен изпълнителен директор. Мисля, че се движим в тази посока. И ако имате бизнес план, трябва да може той да се превърне в действия и да се придвижвате напред. Това е другия основен елемент – трябва ни един добре наблюдаван бизнес план, който да е фокусиран върху продукта, който накрая ще бъде получен с целенасочено инвестиране, което винаги цели възвръщаемост на инвестицията. Какво означава това? Това означава и носене на отговорност. Това означава, че може да бъдеш контролиран. Но основното, което виждате тук, е, че ние искаме да има нов бизнес с бизнес план. Тези два елемента са много важни. Къде се намираме по-настоящем? Около 20 предложения за общности сме получили. В момента тече подбор. Надявам се до края на годината да са готови колегите. И какво оттам наседне, ще победите вие. И аз ще се върна към казаното в началото. До известна степен това е един експеримент. Не можем обаче да си позволим този експеримент да се провали. Но то си е експеримент. И ако човек прави експеримент, като физика, аз ще ви кажа, ако не знаете, трябва да се консолидира на базата на полученото от експеримента и да се извлекат от него полки. Така че през януари незабавно ще започнем този а, процес. Да извлечем полуки, да видим къде сме сбъркали, какво е било успешно, нямаме проблем да си го признаем и как ще продължим от там насетне. Вторият елемент е да признаем, че има нововведения в Европа и обаче трябва да кажем, че в Европа като че ли нямаме култура, която е обърната единствено и само към резултатите – може би в известни части от промишлеността, да, но тази мрежа от нововведения има много повече компоненти. Макар, че може да има изключителни изобретения в някои от нашите центрове, какво се случва с внедряването. Ще се фокусираме върху това, ще го направим посредством комуникационните технологии, като признаваме отличните постижения посредством една академия за предприемачи. А, между другото, тази академия за предприемачи, извинявам се за терминологията, може би не трябваше така да я наречем, излезе обаче този термин, нека ви обясня. Това не е ново училище. Не е нов университет. Това са просто група хора. Всеки един от тях е някак някакъв много добър предприемач в Европа или по света, който ще помага на млади хора в такива общи центрове, които да надскочат а, местните условия или да се движат по-бързо. Нови учебни програми, нови учебни планове споменах. Искаме да имаме наши степени и дипломи с знака на нашия институт – Казах, че трябва да има награда за предприемачи. Защо го споменах? В контекста на университетите. Защото когато има лица, които придвижват напред нашия живот, трябва тези хора да получават награди. От самото начало казах, че нашия институт е, е едно, едно, една институция която се опитва да се развива. Ще се опитваме да намираме най-добрите подходящи места, ще ги групираме, ще се движим с различна скорост от тази преди, което означава, че ще има места, които ще дават отлична, отлични резултати, а други не толкова добри. Разбира се, трябва да извършим много дейност създаването на бизнес. Това е нещо, което споменах и преди, но трябва да подчертая отново. Не говорих за финансовата страна от нещата. И това тук е една интересна гледна точка. Какво реши да направи ЕИТ? Ще финансираме новаторските центрове само на 25%. Така че очакваме от новаторските центрове да участват и те. Това е нещо изключително необичайно. Защо? Ако искате да сте ангажирани с това, добре изчакайте, но ще трябва да покажете своята ангажираност. И аз не вярвам, че ангажираността се получава, когато финансирането е на 50%. Напротив, смятам, че ангажираност се получава, когато финансирането от нас е 25%. И ви благодаря за това решение. На първо място тези новаторски центрове ще трябва да донесат своите собствени активи. Те ще трябва да допренесат към регионалните програми, така че да, тук не става въпрос, това не е най-големия въпрос, но тук говорим за инвестиции, които могат да бъдат между 300 милиона Така целите инвестиции нарастват от 308 милиона, които даваме ние до милиард и 200 милиона с всички инвестиции. Това всъщност е свързано с Всъщност това е най-тежката работа, която се извършва в Европейския съюз. Отивате в Париж, на тази среща, отивате там, където вечеряте, гледате Айфеловата кула, но в крайна сметка резултатът, който се постига накрая, не е толкова добър. Така че, наистина, ние ще се възползваме от цялата тази информация, но в крайна сметка ще излезем с едни а, карти, които са много балансирани. Ние правим това и сега, но ще изчакаме новаторските общности да поговорят с нас и тогава ще предприемем тези действия. И накрая ние определено ще разработим стратегическа програма за иновациите за в бъдещето. Това, разбира се, е нещо, което ще бъде направено с всички участници, както в европейските организации, така и от националните инициативи. И така, нека да достигна и до крайните слайдове, да се подпомага съществуващата индустрия, да се създава верига на доставките в Европа, създаване на работни места, подобряване на висшето образование и допринасяне за решаване на големите проблеми за обществото, като климатичните промени. Това може да се случи, ако приемем и а, признаем предизвикателствата, в Европа имаме а, много дебати, обаче като че ли няма приемане на тези предизвикателства и действия по тях, смятам, че предприемачеството е слепващия елемент, най-важният елемент в създаването на изобретение и новаторство. Учим се от успехите и провалите. Трябва да дадем на новаторските общности времето, да, да станат от световна класа. Идеята е да им дадем дълъг период от време, до 15 години и накрая ние трябва да изградим нови новаторски общества, но това разбира се нещо за в бъдеще. И а, всъщност последното, което е много важно, да действаме и да представяме резултати. Да, говорим за идеята можеш да го направиш. И е по-добре да има резултати, нали? А пък могат да се постигат резултати, като се действа. Ние всъщност искаме това да направим. Това е доста специфично за Европа. А, това е стила на много държави около нас, като Китай, като Индия. Говорих за информационните технологии в Китай. Е, получих една интересна а, реакция. Той ми каза, кажете ми основните точки, колко пари трябва да а, вложа, кога ще можем да започнем и кога ще имаме резултати. Аз пожелавам на всички нас подобен вид мислене. Благодаря ви. Благодаря ви. Беше много интересно. Беше ясно. Госпожа Кавайо поиска думата първа. Благодаря ви, господин председател и господин председател на ИТ. Благодаря ви за презентацията. Смятам, че това е една много интересна инициатива и съм щастлива, че след един, едно трудно начало сега всичко върви гладко и ефективно Имам три кратки въпроса. На първо място, една от характеристиките на този институт, която отличава от други институции, като Европейски изследователски център, е във връзка с това, че целите ви са да се измерват политиките на Европа, които се полагат от Европейския парламент и от съвета. В този смисъл, как смятате, че информационните технологии ще съвпазнат с стратегите за иновациите, които се предлагат от комисията? Аз прочетох пакета и трябва да призная, че бях малко разтревожена, защото информационните технологии не са достатъчно застъпени в иновационния пакет. Аз намирам това за странно. Как смятате, какво мислите за тази комбинация информационни технологии за Европа? Втори въпрос е свързан. Председателят Барозо представи насоките за следващата комисия и неговата програма е доста амбициозна, да речем, във връзка с новите индустриални стратегии на базата на иновации, също така и във връзка с земеделие, което се базира на познанията, едно модерно земеделие. Как смятате, че може вашия институт да допринесе за тези политики? И а, последната ми точка е, че вашия институт е една доста улекотена структура – има намалени ресурси, но основният ефект е, че други европейски университети, институции могат да изкопират модела и могат да се организират по подобен начин и да се възползват от този осъвременен модел на института. Какви са плановете на института да се популяризира този ефект на катализатор? Благодаря ви. Колеги Чачи Макакис. Господин Чачи Макакис. Благодаря, господин председател. Няма да задавам въпроси. Искам само да направя един единствен коментар. Института е до някъде нашето дете. Много бързо транспонирахме тази идея Помня председателя Барозо през 2005 година представи тази идея, работихме интензивно с съвета и с комисията и се получи резултата през 2008. Аз гледам с ентусиазъм на това, което е, се реализира вследствие на тази идея. Казвам го като, е, като не като реализатора на идеята, ние просто създадахме рамката. Сега вие ще работите в тази рамка, но това, което вие казахте, наистина ме впечатлява. Става въпрос за стратегически подход, да се открият местата, където се намират силите на Европа, И съответно е, има известен европейски патриотизъм в това, което правите и това е добре. Националните правителства правиха вече нещо, но не се правеше на европейско равнище. Сега вече в Европа пейзажа на, на нововведенията и на науката и на развойната дейност е доста, е, доста богат, доста разнообразен и това, което ми харесва във вашия подход – е именно а, това, което вие нарекахте commons, т.е. да не се губи връзката с производствените вериги. Поздравявам ви за това. Сега, трябва да се разбере какво носи парите. Това в крайна сметка е краткото определение на нововведенията. Науката и инвестицията в познанието, а нововведението е обратния процес – от познанието се научаваме да печелим пари. И мисля, че точно това е правилният подход. Поздравявам ви също и за бързината ви. Не мисля като колегата, че е имало трудности в началото. Мисля, че напротив, нещата сработиха много добре и ви поздравявам. Вече отговорихте, казахте, че всъщност следващите научно-развойни общности ще трябва да се занимават с здравето и с храните. Ние в Европа имаме етичен подход. Вчера говорихме за болестта на Алцхаймер. Значи това трябва да бъде третата общност и има връзка с храненето, тъй като храненето има влияние върху здравето. Съществуват изследвания, които ще ви изпратя. Всъщност съществуват е, холандски изследвания е, по този въпрос и това е съвсем нормално. Ще ви изпратя резултатите. Информационното общество във всички случаи ще бъде едно от тези е, общества, научни общества на познанията и на новодението. Не трябва да забравяме също така хуманитарните науки. В областта на а, информационните науки стигаме до проблеми, свързани с защитата на личните данни и трябва да се научим да управляваме тези явления, така че трябва психология, трябват хуманитарни науки, така че всичко от това също ще влезе във вашата работа. Действително гледам с ентусиазма на вашата работа. Много благодаря. Господин Ламберц. Благодаря. Искам да ви благодаря за наистина много интересната презентация, изпълнена и с страст и с ентусиазъм. Абсолютно съм съгласен с повечето ви изказвания и по отношение на института, и по отношение на общата атмосфера. Мисля, че фокусът, който бе избран за института е точният. Разбира се, вие може би очаквате, но и ИКТ, и енергетиката, и климата са в сърцевината на стратегията. Аз съм от ИКТ индустрията. Смятам, че всичко това е необходимо. Но ми харесва и начина по който го казахте. Това е една възможност. Трябва да разглеждаме нещата от двете им страни. Освен това, също така споделям вашето чувство за необходимостта от бързи действия и разполагането на Европа в една добра позиция спрямо САЩ и Китай, и Индия и така нататък. Аз съм го казвал и тук. При администрацията на Буш четири пъти повече рисков капитал в САЩ отиваше в тази сфера. И то САЩ, който по принцип не вярва, в, че има климатични изменения, т.е. четири пъти повече пари. Силиконовата долина беше изпълнена преди с нови технологии в сферата на ИКТ, а сега се занимават само с зелени технологии. Така че като европейци не бива да забравяме всичко това. Много често колегите като че ли показват самодоволство. Ето, ние сме водещи, що се отнася до зеленото, зелените технологии, не дейте да си мислите, че е така, защото не сме. Да, в определени въпроси ние сме напред, но тази преднина много бързо ще бъде наваксана от останалите, ако не продължим да се движим бързо. Така че наистина спешни мерки са необходими и вие го казахте, аз съм съгласен. Още нещо, на което много се възрадвах, е идеята за съвместяването на хората на едно място. Преди 20 години започнахме да работим заедно и сега виждаме какво се случва, ако хората са разпръснати навсякъде. Ами не се случват взаимодействията между хората, ако хората са разпръскани и тогава няма протичане на познанията в различни посоки. Искам да ви попитам за нововведенията. Те са свързани с технологиите, вие го казахте, но нещата не са свързани единствено и само с технологиите, а и с процесите, и с начина по който си вършим работата, как се организираме, нека го нарека бизнес модел – вие фокусирате ли се в института върху това? Иска ми се да го разбера, защото технологиите няма да решат сами проблемите. А начинът по който ги използваме, начинът по който работим, променя живота ни. Още един коментар или въпрос е следното. Според вас, които са основните пречки? Виждам, че има ентусиазъм, че има един инструмент, който бива подкрепен от цялата общност. Всички дискусии обаче по измененията на климата и енергетиката са свързани с това, че част от нашите лидери в Европа все още мислят по устарели начини. И смятате ли, че има все повече новаторски идеи или пък, че държавите членки всяка, всяка си работи за себе си и не се вълнуват от такива идеи. Тези два тези пари. Инвестираме ли достатъчно или не? Хареса ми тази идея за лостовия ефект и така така си парите, никой не му пука за тях. Хубаво е, че има ангажимент, хубаво, е, че има отчетност, но влагаме ли достатъчно средства във всичко това? И последния проблем, според мен, е свързан с авторските права. Ако аз изобретявам, мога да извлека полза от това, така че това е плюс. Но от друга страна, авторските права се използват, аз идвам, както казах, от света на ИКТ, като начин да се спират иновациите. Аз имам патент и не го давам на никого. Държа си го, а не се опитвам да се възползвам от него. Какво мислите по този въпрос? И накрая. Настоящия период е една възможност за Европа отново да стане индустриална сила. Добре си подбирам думите. Наистина, индустриална сила. Индустрия. Част от нас казваха, не, сега обществото, економиката се ръководят от услугите, те са най-важното, но аз наистина смятам, че и транспорта, и енергетиката, и измененията на климата са а, прекалено енергоемки и прекалено поглъщат а, необходимостта за, а, от добра развита промишленост. Господин Герек. Е, дякую благодаря, господин председател. Според мен, института като такъв ЕИТ е самия той нововъдение. И това е изключително положителна констатация. Сега, що се отнася до а, новаторството, така както вече сме го констатирали? Преди това се състои от пазар, добре работещ пазар, качествен пазар, качествено образование и изобретенията и авторските права. Ето това са всъщност всички части, съществените части, които подобряват новаторството. И ако искаме науката и нововеденията да навлязат на пазара – така както економиката е основана всъщност на, на, на тези съществени части, ние явно трябва да въведем корекции. Значи пазара дали действително достатъчно добре работи той и дали не трябва да внесем някакви елементи на новаторство в пазара. Вие говорихте за това, господин председател, и за мен именно това е, е добрата иновация. Сега, качеството на науката. В различните страни науката не е на еднакво равнище, а за образованието действително има много работа. Вие говорихте за Китай и успеха на Китай се държи на това, че образованието им е на много високо равнище и по-специално в техническите и научни дисциплини. За съжаление, при нас в Европа имаме проблеми. с развитието точно на тези научни области. Прекалено малко кандидати се появяват в тези области. Така че имаме много работа пред нас. Сега за изобретенията и за авторските права. Трябва наистина да постигнем този общ е, патент, европейски патент. И трябва да се запитаме как да увеличим вероятността за внедряване на изобретенията – Това е моя коментар, а сега имам въпрос. Така както по време на дебатите, свързани с създаването на института, тъй като тогава господин Барозо предложи три е, предмета климатичните изменения, е, възобновявайте енергийни източници и модерната информатика – Та на този фон искам да ви задам въпрос, свързан с климатичните изменения. Тук и други колеги повдигнаха този въпрос. Да, ето въпроса ми. Става ли въпрос за създаване на някакъв общ модел във връзка с климатичните изменения, който да отчита всички, всички фактори, а не само въглерода? или ще трябва да считаме, че е, вече са намерени окончателни отговори за причините на климатичните изменения. Тоест, това е въпрос е какво е предвидено в областта на климатичните изменения. Госпожа Рия Медорела. Благодаря ви, господин председателю. Аз също ще започна с благодарност към Мартин Шурманс. Поздравявам работата му. Освен това, съм напълно съгласна с всичко, което той каза във връзка с науката и развойната дейност в Европа. Ние много говорихме за модела на институт, който искаме. Действително, целта е отличното ниво на работа, и съм съгласна с по-голямата част от неговите бележки сега, свързано с създаването на този институт. Като си помислим, че в крайна сметка през юни 2008 бе създаден управителния съвет и че института заработи през септември, след като се избра седалището да бъде в Будапеща, Лесно се разбира, че за вас и за вашите сътрудници работата е била твърде интензивна, най-малкото за създаването на седалището, на административните органи, изпращането на поканата за участие на тези нови общности. Всичко това е доста сложно. Сега, конкретните ми въпроси към института. Първо, финансирането именно. Както знаете, това беше един от най-дискутираните въпроси в парламента, защото ни беше ясно, че не можем да искаме създаването на структура без съответните финанси. И един от аргументите в случая беше капацитетът, който е, институтът ще разполага, трябва да отговаря на целите всъщност на подпомагането на индустрията. И вие го казахте. Вие много добре познавате всички тези отрасли. Но това, което искам да разбера е какво ще направите, за да убедите индустрията, да финансира при тези условия научните е, и развойни центрове. Как те ще се включат? Как ще ги водите да се включат в е, научните програми на Европа? И пак по финансирането искам да знам какво мислите вие относно предложението за финансиране на института. Така както го описахте. Вие го описахте, но не дадахте вашето мнение – Бих искала да знам дали мислите, че трябва нещо да се промени, защото Европейския парламент може да помогне. Друг въпрос. Във връзка с информационните и комуникационни технологии, ви говорихте за това, института е нов, така че сега трябва да се рекламира. Вие сте положили доста усилия във връзка с комуникацията, в интернет имате уебсайт. сайт има проспекти, брошурки на три езика. Създали сте семинари, информационни заседания по дейността на института. Посочвате приоритетите ви, създаването на тези научно-развойни центрове или общности. Съответно, заинтересованите е, страни като университети и и индустрия сигурно вече знаят доста неща, но широката общественост сигурно знае по-малко и сега вече трябва да се подобри самото е, място сред обществото на целите на този институт. Например, Нобеловите награди дават страшно много видимост така че института трябва да се опита да си е, отреди някакво място в обществото, което да му придава видимост. Сега други въпроси. Знаем, че е предвидено заседание за експертите от различни области. И тези експерти трябва всъщност да бъдат оценители. Каква е точната роля на тези експерти? особено във връзка с общностите на познанията и иновацията. Освен това, избрахме Будапеща като седалище на института. В същото време имаше и други кандидатури. Чел съм, че има някакъв център за промоция на института. Можете ли да ми кажете какви са тези центрове за промоции на института? Много благодаря, госпожа Тоя. Благодаря. Благодаря и аз благодаря на свой ред, като другите колеги. Държа да ви поздравя за това, което ни казахте и се надявам, че всичко ще работи добре. Парламента трябва да се опитва да подпомага създаването на такива нови структури. Обикновено парламента не иска да се множат е, подобни структури, но в случая ние гледахме благосклонно, защото парламента имаше очаквания от този институт. Сега някои бележки. Значението на образованието. Говори се за това винаги като едно от важните измерения, но според мен трябва да се подчертае значението на образованието и не само на висшето образование, но трябва да се създаде ново отношение. Трябва Европа да промени отношението си към иновациите. Има нещо, което бих искала да разбера. Какво значи точно collocation? Това, което нарекахте collocation. Това изглежда е нов отговор много често се казва достатъчно да си част от мрежата и да се създаде мрежа и така нататък. Но това създаване на мрежи в крайна сметка не довежда винаги до тясно сътрудничество. Точно затова се връщам върху тази точка. Дали и вие мислите, че трябва да се съсредоточи опита на едно място? Говорихте за face-to-face, -face, присъствено да се работи. Какво ново има в това, защото ми се стори, че се затруднихте, когато представихте това понятие колокейшн, съвместяване на едно място. Втора бележка, действително има ли, как да постигнем добро сътрудничество между всички съществуващи центрове, всички тези, които е, предлагат тези нови общности, знаят ли, че изобщо съществува такава идея? Аз мисля, че не всички държави са разбрали за такава възможност при създаването на института. И накрая, тъй като сме оказваме вече в фазата на, на установяване, как виждате ролята на комисията и нуждите от координация на програмите? не, не стигаме ли до някаква критична маса на програми? Вие говорихте за инвестициите в науката. Така или иначе ресурсите винаги ще бъдат недостатъчни. Говорихте за Индия, за Китай, за САЩ. Така че нашите ресурси е, не са е, особено високи, така че трябва добре да ги съсредоточим, когато искаме да задълбочим работата в определена област. За това искам да знам вие къде е, се ситуирате спрямо този подход. Това, което бих искала да разбера е в тази улекотена структура дали вие намирате, че вашата оперативна дейност е достатъчно добра. Трябва да се види действително дали а, е, улекотената структура отговаря на целите. Благодаря. Госпожа Тика още е последната изказваща се, но имаме проблем с часа. Не знам дали господин Шурман ще може да отговори на всичко това, но се надявам. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. По-скоро имам един въпрос и един коментар. През последните няколко години Европейския съюз инвестира много в развойна дейност. Имаме рамковите програми 5, 6 и 7 и всички те бяха успешни. Има много средства за развойна дейност но за съжаление като че ли не успяваме да инвестираме в друга област, а именно приложната развойна дейност. Това означава прилагане на познанията в продукти, които биха могли да бъдат продавани. Това е нещо върху което ние определено не сме поставили ударение – Доколкото разбирам, е един от вашите приоритети в института е новаторство в енергийния сектор, най-вече в възобновяемите източници на енергия. Аз съм докладчик в изграждането на енергийна ефективност и говорим за енерги... говорихме за енергийната ефективност при уредите по-рано тази сутрин. Това, което искам да ви попитам е Какви изобретения, какво новаторство смятате, че ни предстои, за да постигнем по-голяма устойчивост във връзка с енергетиката? Казахте, че ще изберете три новаторски общности и ми е интересно в каква област ще работят те и какви инвестиции смятате, че ще има в тези общности във връзка с енергията ефективност? Добре, сега, господин Шуман, имате няколко минути, за да отговорите на всичко това. Ще ви помоля да се опитате. Госпожи и господа, ако ми позволите, ще отговоря на някои от въпросите. Благодаря за всички въпроси, които бяха много интересни. А, нека да ви дам две гранични условия, които може би ще ви покажат как смятаме, какво мислим по някои въпроси. Едното е успехът ражда успех но първо трябва да постигнете успех. А когато ме питате дали става въпрос за повече средства или по-голяма видимост в иновационните стратегии, просто трябва да видим какви са общностите, иновационните общности да постигнем първите успехи. Тогава ще мога да кажа на тази маса, да, даваме повече пари за това или онова, но трябва да бъдем реалисти. Втората точка и това е отново интересно условие, че ние не можем да бъдем и не, аз не искам да бъдем всичко за всеки. Това е много важно условие, защото има тенденция да се каже, ето тук института прави интересни експерименти, имаме ето това с интелектуалната собственост ето и социалните елементи, да речем, като се популяризира науката сред обществото. Всички тези въпроси са изключително важни. Но ние трябва да си свършим работата. И това не е включено в тази работа на този етап. И госпожо Тоя, сега съм безкрайно откровен с вас че значи, да, трябваше да сме по напреднали но науката в обществото, да, трябва да направим повече. И в интерес на това да съм пределно ясен, ще кажа следното. Когато става въпрос за индустриални стратегии, госпожа Кавалю зададе този въпрос. Да, интересуваме земеделието, интересуват ме храните. И понякога се отчаявам, когато отида в Съединените щати или на някой друг континент и видя какво се случва там, в Южна Америка, в Южна Африка, когато става въпрос за вино или за земеделие. И си казвам, о Боже, защо всъщност ние не сме водещи в тази технология, но не сме. Но това е една дискусия за Европейския парламент, за европейските политици не е нещо, за което аз ще се тревожа на този етап. Казахме, че също така и здравеопазването и храните за нас могат да бъдат много интересни сфери, но най-напред трябва да се научим и тогава да изграждаме. И а, нека да кажа няколко думи за тези центрове, събраните центрове, колокацията. Много съм щастлив от този въпрос, който ми беше зададен за бариерите, защото трябва да отново да съм откровен. Тези ключови бариери могат да бъдат индустрии, организации, асоциации на национално ниво, които просто не вярват в това. И може да стигнем до ситуация, в която това е случая, преобладаващото мнение, като когато се оценява волята за действие, отново трябва да кажа, трябва да бъдем реалисти. За средствата мога да кажа, че това не е бариера. Имаме средства, имаме кофинанс, съфинансиране, извинете. Така че за мен това не представлява бариера пред развитието. Напротив, тук става въпрос за друг, за въпрос на култура, което е спънка за обществото. Но ако отидете в Китай, когато работих в Филипс, интелектуалните права, интелектуалната собственост беше на масата. Това беше най-важният въпрос. Но дори и ако установите компания с местно предприятие в Китай, а, може да има първоначално проблеми, но няколко години по-късно абсолютно всички проблеми биха могли да бъдат решени там. И същото се случва и с новаторските, ще се случи с новаторските общества. И аз, да, ако ще се отнася до бариерите, и аз ви обещавам, че ще започнем да мислим като европейци по този въпрос понякога нямаме това транснационално мислене. И сега съм убеден, че трябва да мислим по европейски начин, защото за да свършим работата ни трябва достатъчна фокусираност. Ще приключа с това, господин председател, именно центровете с колокация. Бихме искали да съберем заедно отличните центрове в някои държави. Центрове, които работят заедно добре. Искаме да ги съберем физически заедно, за да може хората да искат да отиват в тези центрове. И по, от, по този начин ще се възползват всички части от мрежата на иновациите, защото защото образованието, бизнес моделите ще се случват на различни нива. Но това означава, че а, трябва да имате волята да мислите отвъд границите на собствената си държава. Ако не го направите, ще видя това, което съм виждал да се случва в моята страна, в Белгия, в Германия – където е много лесно да се получат такива центрове, но въпреки всичко тя ги няма. И това е тъжна история, която трябва да се прекрати. Така че много ви моля, помогнете ни да развием този тип мислене, за да продължим напред. С това приключвам, господин председател. Много ви благодаря. Много благодаря, господин Шурманс за времето, което ни отделихте, за обясненията, които ни дадахте, за ентусиазма, който вдъхнахте в тази тема. Сигурен съм, че участниците днес ви слушаха много внимателно и винаги ще ви подкрепят. Надявам се, че ще имаме и други поводи да се виждаме. Желая ви успех междувременно и ще ви кажа, направете го, вие можете.